so I have a chance to take it away from you when I ah. want. It is a good feeling always. <laughs> Dear colleagues, I think... Uh... Уважаеми колеги, нека започнем първото заседание след лятната почивка. Добре дошли на всички. Предстоят ни няколко много тежки месеца. Започвам с първата точка от дневния ред – приемане на дневния ред. Нека ви помоля да приемем предложението за изменения в дневния ред. Точка 7 от дневния ред. Докладът на госпожа Манеско за трансевропейските телекомуникационни мрежи. Госпожа Манеско уведоми секретарята, че днес няма да може да присъства, за да представи становището си, тъй като има други ангажименти. Тя помоли вместо точка 7 да разгледаме точка 26 за Европейския фонд за морско дело и рибарство. Това е докладът на госпожа Ферагут. Госпожа Ферагут прие тази промяна в дневния ред, приеха я и докладчиците в сянка. Това е първата ми молба към вас да приемем и ние промяната. Втората ми молба е свързана с гласуванията. Бе внесено предложение във връзка с гласуванията по два текста. Бе внесена молба за заличаване на тези точки от дневния ред. Първата е точка 13 подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Другите две точки са свързани с обществените поръчки. Точка 15 и точка 16. Докладчик по тях е Рамона Манеско. Гласуванията по тези текстове ще се състоят през октомври на 10 или 11 октомври. Така ще имаме повече време, като се има предвид броят внесени изменения бе внесена молба от докладчиците и докладчиците в сянка за повече време за разглеждане на измененията. Ако нямате бележки по дневния ред, нека го приемем в изменения му вид. Виждам, че няма възражение, с което дневният ред е прият. Както обикновено, ви обръщам внимание, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет – Нека ви припомня също така, че времето за обсъждане на отделните точки от дневния ред е само ориентировачно, тъй като винаги могат да настъпят непредвидени обстоятелства. Постоянно настъпват непредвидени обстоятелства, така че могат да се внесат и някои промени в графика. Преминаваме към точка 2. Одобрение на протокола от заседанието от 20 и 21 юни тази година. Протоколът от това заседание ви е предоставен. Както обикновено ще се счита за одобрен в края на днешното заседание, ако до тогава не бъдат внесени възражения. Точка трета от дневния ред. Приемане на проекто програмата на заседанията на Комисията по регионално развитие за 2013 година. Вече проведохме първоначално разискване на проекто програмата. Разполагате с екземпляр от нея. Тя ще се счита за приета в края на днешното заседание, ако не бъдат внесени възражения. А ако желаете да внесете възражения, Искам да ви уверя, че се постарахме да постигнем възможно най-доброто решение за проектопрограмата си в рамките на преговорите с администрацията. Преминаваме към съобщенията на председателя, но нека ги направя след малко, когато намерим удобен момент по време на заседанието. Сега ще дам думата на господин комисаря, за да може той колкото се може по-бързо да приключи с изказването си. Господин комисаря трябва да ни напусне точно в 4 часа, тъй като трябва да присъства на заседание на Комисията по транспорт. Господин комисар, имате думата, но нека, преди да ви дам думата, да припомня, че разискването по становището на Марко Спипер започна през лятото. В хода на обсъжданията решихме да изчакаме разискванията с господин комисаря днес, за да можем да му поставим въпросите си за механизма за свързване на Европа. Имате думата, господин комисар. Мадам Чермен, Добър ден, дами и господа, уважаеми депутати, скъпа Данута. Сърдечно ви благодаря за поканата да обменя мнение с вас е, в рамките на работата на Комисията по регионално развитие. За мен винаги е удоволствие да е, присъствам в парламента и да разяснявам моите гледни точки. Миналата седмица комисария Барозо получи писмо от Мартин Шуц, председателя на парламента, по въпросите на това, че европейският транспорт трябва да бъде обвързан в един мрежа. Инструмента за свързване на Европа е нов и иновативен инструмент в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Негова цел е да създаде паневропейска мрежа, комбинираща транспорта и далеко съобщенията и да даде е, европейска добавена стоеност на вътрешния пазар. Европейската инфраструктура е, е от важно значение за териториалното сближаване страните членки не винаги отдават достатъчен приоритет на трансграничната свързаност. Ето защо механизма за свързване на Европа е допълващ към политиката за сближаване Това всъщност ще е, бъде въпроса, който ще стои в центъра на нашата дискусия. Е, приканвам ви да изразите всякакви възможни мнения по този въпрос. Нека е, сега да видим какво се включва в пакета на стоеност 10 милиарда евро. Тези 10 милиарда евро са а, определени единствено за проекти в рамките на политиката по сближаване в а, страните а, членки. Онези страни членки, които имат право да участват в използването на средствата в размер на 21,7 милиарда а, евро правилата за по, а, а, по-високо самоучастие до 85% ще бъдат приложени е, и тук. Комисията е, желая да гарантира, е, че всички страни, които имат право да ползват средствата по политиката по сближаване, ще ползват и е, тези средства. Комисията отдава голям приоритет на проектите, които обвързват националната политика по сближаване с европейската. Е, всичко е, това е разяснено в неофициалния документ на комисията от април 2011 година. Говорихме по този документ на срещата в Прага. Вие разполагате с него. Дами и господа, вие знаете, че липсващите връзки са най-вече между изтока и запада и те дават голямо отражение върху развитието на економиката. Опита ни от миналото показва, че държавите членки банки, включени в Кохезионния фонд, обикновено дават приоритет на проекти с по-голямо национално значение и не работят толкова задълбочено по трансевропейски е, проекти, което създава тесни и трудно проходими места в транспортната мрежа с това не искам да кажа, че има други страни членки, които са по-мотивирани да пазят европейския интерес, но искам да кажа, че по трансграничните въпроси е по-подходящо да се избере подхода на централно управление. Използването на фондовете стриктно ще бъде контролирано и прилагането на принципа средствата се използват или се губят е добра предпоставка за гарантиране на качеството и спазването на различните параметри. Това ни гарантира възможно най-висока освояемост на европейските е, фондове и ефективно е, е, изпълнение на целите по политиката ТЕНТИ за европейските транспортни мрежи. създаването на механизма за свързване на Европа е създаден за да създаде допълнителни стимули за разработване на трансгранични проекти и други проекти с европейска добавена стоеност в държавите членки, включително включени в Кохезионния фонд. На механизма за свързване на а, Европа а, а, обаче няма да може съществено да допринесе за свързването на източна и западна а, Европа. А, а, тъй като а, тук работи и а, транспортния а, проект. съществува риск да се изгубя една известна част от средствата в механизма за свързване на Европа, ако няма достатъчно проекти може да се окаже, че средствата от фонда няма да бъдат е, използвани в достатъчна степен. Съществува и опасност е, от дълбочаване на бюрокрацията в рамките на тези проекти. Нека да започнем първо с опасенията за това, че ще бъдат изгубени е, определени средства. Необходимо е да а, запазим а, а, принципа на конкурентност, за да гарантираме, че ще бъдат финансирани а, завършени и добри проекти с европейска добавена стойност. Ние не желаем да прилагаме принципа на а, първия подал проектното предложение. А, за да гарантираме, че националните портфолия ще бъдат запазени. Комисията си е запазила правото да се намеси в процеса на определен негови етапи и да вземе мерки. Комисията ще гарантира, че всяка страна членка ще е, подаде достатъчен брой проекти, които отговарят на стандартите за качество и на изискванията. В същото време, когато се стигне до подаването на проектни е, предложения, е, ще осигурим а, е, а, хора, които да се занимават с това. Нека сега да преминем към проблема, свързан с бюрократичната тежест. Страните членки отговарят за изпълнението на проекта за централното управление в рамките на механизма свързване на Европа ще се отнася само до избора на проекти за финансиране и няма да доведе до увеличаване на бюрократичната тежест. Националните власти ще работят директно с агенцията, която ще работи е, по задание на комисията. Е, ще се използва система с по-малко използване на хартиени носители, което ще увеличи ефективността. А, така че а, а, тези 10 милиарда евро а, са едни средства, които ще гарантират в рамките на механизма за свързване на Европа че е, задълбочаването на Европа ще продължи, ще се задълбочи. Е, тези мерки са важни, за да може да се създаде унази инфраструктура, е, която, от която се нужда Европа. Това не са средства, които са просто взети от политиката по сближаване и кохезионния фонд. Това са средства, които ще бъдат в полза на всички страни членки и на Европа а, разчитам на Европейския парламент, когато се водят преговорите за многогодишната финансова рамка, да защити този нов механизъм. Благодаря ви. Uh, Благодаря, казва председателката. Давам думата на господин Маркус Пипер, докладчик по становището за механизма за свързване на Европа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря господин комисар, за встъпителните ви думи, както и за това, че се отзовахте на поканата ни да участвате в днешните ни разисквания и да отговорите на поставените въпроси. Още повече, като се има предвид, че на миналото ни заседание бяха поставени някои много основателни въпроси. Още преди лятната почивка колегите се обединиха около подкрепата си за този инструмент, тъй като той е източник на европейска добавена стойност по пътя на изграждането на транспортни оси, които ще доведат до обединяването на транспортните системи в цяла Европа. Всички държави членки ще могат да се възползват както източноевропейските държави, към които се прилага политиката за сближаване, така и западноевропейските страни. Механизмът за свързване на Европа е пример за отлична политика, основаваща се изцяло на европейската добавена стойност. При все това, тук в Комисията по регионално развитие трябва да отчетем и загрижеността на колегите. Според някои Процедура Процедурата, извинете, основаваща се на конкуренция в някои държави членки е много по-добре развита, отколкото в други. Така някои държави ще могат да се възползват от повече предимства, ще са в по-изгодно положение в сравнение с други държави. Как ще гарантирате справедливи условия още в началото на процеса? Как ще направите така, че онези държави, които на начален етап не са могли да се включат в процедурата, да могат да се включат на втори етап? Равното третиране както на държави членки, така и на отделни региони е от значение. Мисля, че ще трябва да доближим становищата по този въпрос на нашата комисия и на Европейската комисия. Нямам бележки по казаното от вас за размера на финансирането, за процента на съфинансирането, както и за участието на изпълнителната агенция при разработването на проекти. Приемаме вашето становище по всички тези точки. Поставихме и допълнително изискване за поставяне в още по-голяма степен на акцента върху граничните региони, наблегнахме и на необходимостта от справедливо третиране на отделните региони. Как смятате така да организирате процедурата по кандидатстване, че да отчетете нашата загриженост във връзка с тези два въпроса? Имам и още един въпрос, по-скоро техническо естество говорихме за член 84 от регламента за общите разпоредби. Успяхме да изготвим компромис по този въпрос, който обаче не сме съгласували достатъчно с колегите си от Комисията по транспорт. С други думи, ако през октомври или ноември в рамките на законодателния процес успеем да постигнем компромис, то как можем да направим така, че в рамките на тристранните разговори да не се използва за отправна точка компромиса, до който стигнахме малко прибързано при работата по регламента за структурните фондове. Как можем да направим така, че да не се вземат предварителни решения по време на тристранните разговори. С други думи, през октомври и ноември тук можем да се споразумеем, но е вероятно, когато се състои три, триалогът, вече предварително да е било взето някакво решение, което няма да допринесе за постигане на съществени резултати. Uh, you, Благодаря, господин Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, аз съм сред многобройните членове на Комисията по регионално развитие, които приветстват вашето присъствие тук. Отдавна ви очаквахме но не мисля, че днес е най-подходящият момент за провеждането на тази среща. Трябваше да се срещнем с вас още преди провеждането на ориентировачното гласуване тук в нашата комисия, за да предотвратим осложнения. Но е чудесно, че срещата се състои днес. Два коментара. Първо, би било толкова добре, ако нямаше спорове на ниво съвет и на ниво парламент. Но няколко държави членки все още са против механизма за свързване на Европа. Има и проблеми на ниво парламент. Един от онези членове на парламента, които се борят за механизма за свързване на Европа, съм аз. И за това с радост отбелязвам готовността на Генералната дирекция в комисията да ни съдейства. Би ни се искало да получим полезни, разумни отговори от комисията, за да можем да постигнем необходимия компромис така че да се сложи край на напрежението на споровете във връзка с механизма за свързване на Европа и да се постигне необходимия компромис в рамките на триалога. Първият ми въпрос е какви мерки ще предложи отговорната генерална дирекция в комисията за увеличаване на административния капацитет на държавите членки. Това е основният източник на загриженост. Редица държави членки все още имат съществени проблеми с институционалния и административния си капацитет. Нека ви припомня един съветски филм «Москва не вярва на сълзи», Парламентът не вярва в тържествени обещания. Искаме да ни се представят конкретни правила, които следва да бъдат приети и приложени, както на ниво комисия, така и на ниво държави членки. Какви правни гаранции ще бъдат предоставени за установяването на ефективен институционален и административен капацитет, до 1 януари 2013 година. Вторият ми въпрос е, ще излезе ли комисията с набор от правила за подбора на проекти, които следва да бъдат финансирани с въпросните 10 милиарда от кохезионните фондове? преди парламентът да постигне компромис, трябва да се запознае с тези правила. Днес говорим за 10 милиарда евро, които ще бъдат прехвърлени от Кохезионния фонд. Дали това ни харесва или не, е отделен въпрос. Факт е, че 10 милиарда евро ще бъдат извадени от средствата по Кохезионния фонд, което ще се отрази значително върху този фонд. Не са представени конкретни цифрови данни нито за многогодишната финансова рамка, нито за която и да е друга глава от бюджета на Европейския съюз за 2014 година. Единствената сума, за която е поет недвусмислен ангажимент, са 10 милиарда от Кохизионния фонд. Но как да постигнем адекватно финансиране по Кохизионния фонд, ако от него ще бъдат пренасочени 10 милиарда. Тук в Комисията по регионално развитие, както и в Комисията по транспорт, има воля за компромис, но трябва да ни дадете добри основания, за да можем да продължим работа. Господин Власък. Uh, uh, Благодаря. Аз ще мина на своя роден език, на чешки.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 Във вашето кратко въведение нямаше как да е, обърнете внимание на всичките несъмнения, да отговорите на всички въпроси, които бихме имали. Така че нека да ви задам сега някои въпроси. Какво мисли комисията относно предложението на Европейския парламент? Предложението е следното. Сумите, предназначени за е, определените страни членки, да отидат действително е, в е, тези страни членки. Вторият ми въпрос е, е свързан с предишното изказване. Въпросът ми е дали комисията има готовност да въведе правила за подбор на нови проекти, които ще бъдат финансирани от тези 10 милиарда, които ще бъдат взети от Кохезионния фонд. Следващия ми въпрос е свързан с подготовката на страните членки за изготвяне на проекти, защото в миналото установихме, че липсва достатъчен изграден капацитет за това. По какъв начин комисията възнамерява да помогне на тези страни членки, които страдат от недостатъчен ресурс? Искам да попитам и нещо свързано с административния капацитет на агенцията TNT, която ще администрира проекти в размер на 8 милиарда евро в, за, в бъдеще тази сума ще нарасне на 50 милиарда. Така че моят въпрос е, няма ли да настъпи един административен хаос? Благодаря, казва председателката. Имаме още петима желащи или 6, 7, 8 души, които желаят да е, зададат въпрос което означава, че имаме 20 минути за задаване на въпросите и за отговор. Ще ви помоля само да задавате въпроси, защото иначе няма да успеем. Ще останем без отговор. Констанце има думата. Аз съвсем кратко ще задам моя въпрос. Има едно решение на Комисията по регионално развитие, едно гласуване по регламента за общите разпоредби. Комисията отговаря за този регламент. Комисария знае, че имаше много предложения да се извади механизма за свързване на Европа от този регламент в нашата комисия постигнахме компромис с много усилия, с много дискусии. Все пак мнозинството от нас изработи този компромис и моят въпрос е следния. Господин комисар, вие сега представихте единствено вашето предложение. Какво е вашето мнение относно решението на Комисията по регионално развитие? Виждате ли пътища и ако да, какви? да получи мнозинство за нашето а, решение в съвета. Господин Бощинаро каза, че съществуват силни амбиции не само от страна на парламента, но и в съвета изобщо да не се създаде механизъм за съвързване на Европа. А, мислите ли, че може да намерим някакъв път, по който да напреднем в посока към компромиса, който намерихме в нашата комисия? Thank you, Лукачиевска. E, dziękuję e, bardzo. E, panie komisarzu, mam kilka pytań. Госпожа Лукачевска. Благодаря, господин комисар. Имам няколко въпроса. В първата част на изложението си говорихте за това, че 10 милиарда, които ще бъдат взети от Кохезионния фонд, ще бъдат финансирани един... ще бъдат насочени, извинете, единствено към държави, в които се прилага кохезионната политика. Към края обаче заявихте, че тези средства ще бъдат разходвани в целия Европейски съюз. Изявления в неофициални документи не са достатъчни за нас като гаранция за това, че тези средства наистина ще се прилагат само по кохезионната политика. Ако даден проект бъде финансиран както със средства от Кохезионния фонд, така и със средства по други финансови инструменти, то тогава какви правила ще се прилагат? Правилата приложими към Кохезионния фонд или принципът първите подали заявления ще бъдат и сред първите финансирани? Третият ми въпрос е свързан с изключването на административните разходи от обхвата на допустимите разходи. Така ще могат да се вземат предвид у нези държави, които все още не разполагат с достатъчен административен капацитет. Още един въпрос във връзка с механизма за свързване на Европа и привеждането му в съответствие с трансевропейската транспортна мрежа. До 2030 година ще се предвижда да се реализират единствено проекти по основната мрежа при три условия. Три държави членки, три вида транспорт и две трансгранични отсечки. Така периферните държави се изключват от обхвата на съфинансирането. Ако, например, става дума за пътна мрежа в държава извън Европейския съюз, тя ще е допустима ли за финансиране? Ще може ли да се финансира изграждането на пътни връзки между Европейския съюз и трети страни? Ще бъде ли възможно да се приложи комплексен механизъм за финансиране на подобни пътни мрежи, най-вече в периферните региони? Председателката господин Ангоракис моля само за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Първо, позволете ми, госпожо председател и господин комисар, да благодаря на господин Пипър за работния документ, който ни представи. Това ни позволи наистина да разберем по-добре положението. Моите въпроси са доста конкретни. Тези 10 милиарда, които напускат Кохезионния фонд – ще бъдат прехвърлени към 50 милиарда, които вече съществуват за механизма за свързване на Европа. Нали така? Въпросът, който си задаваме е следния. Останалите 40 милиарда, които се предвиждат за този механизъм, какво е отношението им към политиката за сближаване? Втори въпрос. Как ще оправдаем отнемането на тези 10 милиарда от Кохизионния фонд? за държави, които биха могли да получат част от тази сума. Но, тъй като тези пари отиват към механизма, всъщност тези държави вече няма да се възползват от тези пари. Вие какво ще направите? Защото все пак е, тук е, ще съществува някакво затруднение, особено в момент, в който наистина сближаването в Европа е затруднено. Трети въпрос. Може би комисарът би могъл, не в подробности, но с две думи, да каже какви са несъгласията в съвета по този въпрос. Аз си мислих, че той ще спомене това, за да може да облегчи до някъде разискванията. Аз искам да имам информация по този въпрос. И накрая, рискът свързан с финансиране тези проекти, как може да се оцени той? Благодаря. Мерси, мадам президент. Мар... Мари Терес Санчес за една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се опитам да съм кратка и конкретна във въпросите си. Европейските инвестиции в транспортните инфраструктури са изключително важни за економическо сближаване. Редът ще бъде много важен, за да може ефективно да се използват тези пари и за това и възниква един общ въпрос, който случай обаче много важен каква ще бъде ролята на националните, регионалните и местните власти в процеса на взимане на решение. Добра координация в този механизъм и с структурните фондове, и с останалите фондове е изключително важно. Какво мислите за такова едно предложение и други фондове да участват в транспортната инфраструктура? Трябва да се помисли за трансграничните участъци, това са слабо развитите участъци. Имам един въпрос към колегата Пипер за тези 30% от механизма да се пренасочат към трансграничните проекти. Мислите ли, че този процент трябва да бъде обвързващ? Например, в моя регион липсва е, един участък вътре във Франция, докато трансграничния е готов, но ето липсва една част, за да може да се пусне всичкото. Благодаря. Uh, <clears throat> Председателката, уважаеми колеги, давам думата на господин комисаря. Съжалявам, че трябва да ви напусна след малко, но трябва да присъствам на заседанието на Комисията по транспорт. Поставихте много въпроси, които са ми познати, били са ми поставени и в друг формат, когато съм се е обсъждала тази тема. Доколкото знам, Комисията по регионални въпроси и Комисията по транспорт си сътрудничат – за постигането на компромис. Особено сме удовлетворени, че се работи в духа на компромис. Можем само да ви подкрепим. Механизмът за свързване на Европа и въпросните 10 милиарда. Заделени са 50 милиарда за енергетиката, телекомуникациите и транспорта. 32 милиарда са предвидени за транспорта, като въпросните 10 милиарда от Кохезионния фонд са включени в тях. Предвидени са и средства в голям размер по структурните фондове които също ще бъдат инвестирани в постигането на цели подобни на целите на трансевропейската транспортна мрежа. Принципният въпрос за тези 10 милиарда е дали те се пренасочват от Кохезионния фонд, дали се вземат от него или се добавят към него. Според мен тези средства се добавят към Кохезионния фонд. Не знаем как ще приключат преговорите за многогодишната финансова рамка но се обедини много широко мнозинство около позицията, че този инструмент ще свърже източна и югоисточна Европа с централна Европа. Той ще отвори възможности за подобни връзки, които няма да могат да бъдат изградени по друг начин. Някои твърдят обаче, че въпросните 10 милиарда след като се пренасочат от Кохезионния фонд, ще бъдат изгубени, че това ще е в ощърп на фонда. Ще се позова отново на документа, който бе изготвен по времето на срещата в Прага. Той е много важен. В него комисията разяснява каква подкрепа може да бъде предоставена на държавите членки при подготовката на проекти, както и за преодоляването на административни затруднения. Трябва да сме наясно с това, че не само комисията върши административната работа. Държавите членки също трябва да поемат ангажимент, трябва да проявят воля и да положат усилия за подготовката на проекти. На страница 6 от документа има много подробно описание на подкрепата, която комисията ще представи, предостави извинете, на държавите членки, изпитващи затруднения. Съветът вече два пъти обсъжда този въпрос, веднъж през март и веднъж през юни. През март съветът прие така наречения общ подход относно насоките за трансевропейската транспортна мрежа. В тези насоки се съдържа списък от приоритети. И ако мислите, че бе лесно за държавите членки да се споразумеят за това, то трябва да ви кажа, че не беше. Процесът продължи две години. През юни съветът прие частичен общ подход във връзка с механизма за свързване на Европа. Отново бе изготвен списък, много ясен списък на приоритетните проекти. Много ясно се посочва в този списък кои са основните коридори и къде се залагат приоритетите по отношение на държавите членки, финансирани по кохезионните фондове. Разбира се, списъкът не е изчерпателен. Но като се има предвид, че всеки проект ще разполага с по 20 000 евро, трябва ясно да заложим приоритетите си, да очертаем стратегия. Имаше държави, които искаха да се включат определени отсечки или трансгранични участъци – но като цяло успяхме да се доближим до първоначалното предложение за стратегическата мрежа. Разискванията ще продължат и на следващия етап от процеса, но нека бъдем наясно, че разполагаме с малка сума между 2008 и 2011 година комисията прие решения за държавни помощи към финансовите институции в размер на 4,5 трилиона евро. А в момента говорим за 30 милиарда, които ще бъдат разходени в рамките на 7 години. Виждате каква е разликата. Въпросът който тревожи вашата комисия, както и Полша и някои други страни, е дали тези 10 милиарда ще бъдат разпределени справедливо или има опасност да с тях да бъдат финансирани само определени проекти за сметка на други. Работихме много усилено по изготвянето на своя документ. Работите усилено и вие. Споразумяхме се за постигането на определен географски баланс. Средствата по кохезионните фондове, когато се предоставят за механизма за свързване на Европа, ще бъдат обект на строги правила по кохезионния фонд. Това е част от компромиса. А въпросът за това, кои правила да се приложат към управлението на средствата по механизма за свързване на Европа, по този въпрос мога да кажа следното. Да, в нашия документ е предвидено да се отдаде приоритет на проекти от национално значение. В писмото си колегата Левандовски ясно заявява това. Знам, че вие критикувате това решение в комисията. Също не са доизяснени всички подробности, но за сега сме се обединили около общата си позиция и се надяваме да постигнем компромис и с вас. Не можем, за да постигнем географски баланс, да създадем друг кохезионен фонд в рамките на механизма за свързване на Европа. Не можем да създаваме иллюзия, че разполагаме с повече от въпросните 10 милиарда. Като имаме предвид, че сме готови да обсъдим всички подробности във връзка с географския баланс, но и че не може да се използва Кохезионния фонд в рамките на механизма за свързване на Европа. Трябва да намерим някакъв компромис. Благодаря, господин комисар. Разбирам, че трябва да тръгвате. Ще ви благодаря за участието и ще изразя своята надежда, че внесахте изяснение. Констанция има думата. Никой а, не засегна следния въпрос. Беше предложение на комисията да се отделят средства от Кохезионния фонд за механизма за свързване на Европа. а, трябва да ви е ясно, че парламента никога няма да се съгласи с намаляване на средствата за политика по а, сближаване. Предложението е ваше. Вие трябва да предложите компромиса, не непрекъснато да казвате не, не, не. That you don't, uh, that you are not ready uh, to make вие не сте съгласен да се смесват процедурите. Знаете, че една част от средствата и от Кохезионния фонд. Политиката по сближаване е различна. Тя не е същата като транспорта. Комисаря, това, което ви е, казах току-що, е моята гледна точка. Ясно е, че ако това, което изложих е неприемливо, добре, без този инструмент, няма да имаме инструмент, който действително да подобрява връзката между е, страните, включени в Кохезионния фонд и останалите. Но пак повтарям, ако създадете е, инструмент, кохезионен инструмент, с същото съфинансиране и така нататък, трябва да, е, да се съгласите и с общата картина, която е, е одобрена от страните членки. Страните членки се съгласиха с общия подход, с трансевропейската мрежа. тази трансевропейска мрежа, която покрива и страните включени в Кохезионния фонд с специалния инструмент, който ще финансира създаването и председателката. След малко ще продължим заседанието, само след няколко секунди. Uh, Нека сега да преминем към точка 6 е, от е, дневния ред, което е всъщност е, продължение на дискусията за механизма с свързване на Европа. Маркус, желаш ли да кажеш нещо? Не, ти вече каза своите встъпителни думи. Ja, vielen Dank. Frau, Frau... Благодаря, госпожо председател. Комисарият а, е, а, е, изясни някои въпроси. Мисля, че става въпрос е, за това, че парите ще бъдат разпределени по същите правила, както Кохазионния фонд. Той е, каза, че е, ще има национални правила за разпределение, съгласно формулата за разпределение. Е, и това ще бъде първи приоритет. Мисля, че по този начин той се доближава до нас. Освен това, той каза, че от тези проекти, които са най-важни за а, а, държавите, ще бъдат одобрени от комисията. Това е друга отстъпка от страна на комисията. А, мисля обаче, че не бива да отиваме толкова далеч, колкото доловихме, че желая госпожа Карел. А, тук става дума за един нов инструмент, който ще се базира на конкурентни процедури. Ако го а, разрушим, няма да сме постигнали нищо. А, тогава ще продължим да се държим както до този момент. Няма да предлагаме никакви стимули. Аз мятам, че това не е целта на механизма за свързване на Европа, на тази малка част от Кохезионния фонд. А, сега нека да направим малък опит за иновация. След като комисията е съгласна да внесе промени а, в смисъла, в който ние желаем, нека да призова колегите от ляво също да се съгласят. В противен случай а, е, няма да имаме централно управление, средствата ще бъдат включени в а, е, а, е, кохезионния фонд и няма да постигнем онази динамика, към която се стремим. За мен това ще бъде жалко. Макар, че не бих иска още от сега да казвам какво, каква ще бъде окончателната версия на а, доклада. Чакам измененията на колегите. Надявам се и на някои конкретни предложения. Председателката. А, преди да се обърна към докладчиците в сянка, а, искам да дам думата на колегите да, да кажат дали се работи по компромиси. Има вече компромис, по който се работи между Комисията по транспорта и нашата а, комисия. А, гласувахме през юли съвместна позиция. Ако има нова съвместна позиция, която а, може да бъде гласувана, а, моля, споделете, ще я гласуваме. Виктор, желаш ли да вземеш думата като докладчик в сянка? Не сме говорили за всичко свързано с механизма за свързване на Европа. Не сме чули всички реакции. Виктор говори, Рамона я няма. Има ли някой друг, който желая да вземе думата? Оджих, може би. Председкиня, я бих bych да кажа, че витам този материал. myslím че... Благодаря, госпожо председател. Приветствам документа, който допълва разискванията ни тук. Радвам се също така, че се предвижда по-силен акцент върху трансграничните проекти проектите в трансгранични региони. Предвижда се 30% от средствата по фонда да бъдат инвестирани в проекти в трансграничните региони. Искам да попитам дали докладчикът има идея за координирането на този фонд с Кохезионния фонд по един сигурен и последователен начин. Председателката Виктор, искаш ли да се изкажеш като докладчик в сянка? Доста е трудно да се изкажа след разясненията на комисията, които не бяха особено задоволителни. Опитах се да не реагирам остро. Предвидени са 30% за отчитане на трансграничното измерение. Но според мен това е прекалено ограничаващо, тъй като някои държави членки вече са разрешили проблемите си, а други са в по-неизгодно положение и вероятно имат нужда от повече средства. Необходима ни е повече гъвкавост, така че държавите членки да могат да приспособят размера на финансиране към потребностите си. Ако не разполагаме с подобна гъвкавост, то само ще се увеличи съпротивлението от страна на държавите членки. Те ще смятат, че механизмът е прекалено ограничаващ. Призовавам за повече гъвкавост по отношение на размера на финансовия пакет. Но, честно казано, и няма повече да го повтарям, надявам се, че ще се постигне компромис. Ако не постигнем компромис, ще си говорим за утопии. Утопията по гръцката дефиниция на думата е място, което не съществува. Трябва да започнем с компромис, прият тук в Комисията по регионално развитие. Той трябва да залегне в основата на всеки един друг компромис. Знам, че вече е представено предложение, което до голяма степен отговаря на моето предишно предложение за изменение. От чисто егоистична гледна точка се радвам, но за да постигнем крайната си цел, трябва да се проявят гъвкавост, готовност и подкрепа от страна на всички политически групи. Всички политически групи трябва да се обединят около едно решение. Ако всяка група си държи на своето, ако сме разделени, то комисията няма да прояви гъвкавост ще има спорове в съвета и така ще бъде постигнат един компромис само за да се постигне някакъв компромис като самоцел. Но този компромис няма да е реално приложим. Нека започнем с компромиса, който постигнахме по отношение на регламента за общите разпоредби. Нека всички проявят гъвкавост. Мисля, че и генерална дирекция МУВ в комисията трябва да, прояв... да започне да използва други формулировки. Йоахим Целер. Благодаря, госпожо председател. Отказах се да задавам въпрос на комисар, защото нямаше време, но аз се присъединявам към това, което каза колегата Бустинаро. Комисаря отново не ни е, разбра и не се умя да ни придвижи напред в дискусията. Мисля, че Маркус Пипер даде добра основа, е, даде е, конкретни предложения, за да стане по-ясно какво конкретно се цели с механизма за свързване на Европа. Наред с 10 милиарда от Кохезионния фонд съществуват и други въпроси. Connecting Europe ще бъде механизъм, това ще бъде институция, тя ще има нужда от персонал. Не знаем какъв брой, но знам, че персонала струва пари. Откъде ще бъдат взете тези пари. Ние не знаем дали ще бъде преразпределен бюджета на комисията или пък по някакъв друг начин. Това е един чисто практически въпрос, който ме а, вълнува. А, освен това, от изказванията на страните членки виждам, че е, че те все още не са се занимали с правомощията на тази е, институция. А, като се казва, че средствата ще бъдат използвани най-вече за е, железопътната инфраструктура, е, е, веднага а, трябва да видим най-различни оператори на инфраструктура и железопътни агенции, които ще трябва първо да се съберат на една маса и да говорят за дългосрочните си инвестиционни планове. А, дългосрочните инвестиционни планове на отделните страни членки обикновено изобщо не се съобразяват с трансевропейските, с европейските планове. А, и акцента, който поставя Марко Спипърт върху трансграничния аспект на темата е много важен. Той касае устойчивостта, тъй като именно в трансграничната компонента са най-големите празноти в европейската мрежа. Силните страни на мрежата са вътре в самите страни членки, а не по техните граници, тъй като отделните национални компании много често са и в конкуренция помежду си. Това е друг практически е, въпрос. Мисля, че трябва да получим отговор на всички тези практически въпроси, е, защото в противен случай ще стане ясно, че имаме добри е, намерения, но няма да можем да ги реализираме няма да можем да създадем един европейски трансграничен транспорт, който да бъде независим от волята на отделните страни членки и че няма да напреднем по този въпрос през следващите десетина години. Председателката Франсуа Фунзи. Да, госпожо председател, благодаря. Няколко бележки по този доклад, доклада на господин Пипер, Той е много интересен и подвдига наистина доста оправдани е, идеи. Идеята, че европейския приоритет трябва да ръководи някои от големите инвестиции е наистина много важна, но приоритета не е само в трансграничните територии, става въпрос също така и за вида транспорт и искам да знам дали комисията възнамерява да включи в тези приоритети онези, които са които изразходват по-слабо въглероден двуокис и, и, и особено когато става въпрос за морския транспорт. Е, мисля, например, за балканските страни, мисля също за Литва, Естония и така нататък. Там сигурно могат да се намерят доста решения именно чрез морските пътища. Така че тук става въпрос за това да подкрепим не само инфраструктурата, а по-скоро връзките по време на един дълъг срок, за да могат да се консолидират економическите реалности. Искам да знам дали и това е включено в проекта на комисията. Uh, Thank you very much, Wojciech Olejniczek. Войчех Олиничек има думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, позволете ми да ви Напомня, че в началото обсъждахме микрорегионалната политика. Както комисията, така и съвета казаха, че са против политиката, която ще се развива в макрорегиони. Мнозина бяха и против създаването на общ бюджет за такива дейности, бюджет за множество държави, не само за една. Сега тази политика на макрорегионите беше наречена по друг начин и ето ви механизма за създаване на а, Европа. Естествено, че имаме съмнение. Имам един въпрос към Маркус и към комисията всъщност и то е следния. Какъв колко ефективно ще бъдат изразходвани средствата, които ще бъдат отделени от а, политиката по сближаване, въпросните 10 милиарда и допълнителните към тях средства. Колко работни места ще бъдат създадени а, защото в днешното време, във време на криза е много важно да се създават и работни места. Тези средства, които бъдат извадени от политиката по сближаване и прехвърли в механизма за свързване на Европа, ще могат ли да, ще могат ли да бъдат превърнати в работни места през следващите години? А, много ме интересува въпроса за разходите, по какъв начин ще бъдат разходени тези 10 милиарда и какви ще бъдат административните разходи за това. Дали тези разходи ще бъдат по поети от в рамките на политиката по сближаване или ще бъдат за сметка на страните членки. Бих искал да получа а, някои данни, които да могат да сравнявам. Това са основните въпроси. Мари Терес има думата. Съвсем накратко бих искала да повторя моите въпроси, защото комисарът не им отговори. Два момента. Какво ще бъде участието в процеса на взимане на решение на различните местни, регионални и национални равнища? И във връзка с това пренасочване на 30% от фондовете за трансгранични проекти, как да се въведе малко гъвкавост. Не всички граници имат еднакви потребности. И няма да повтарям примера с нашата граница, където наистина ние вече приключваме проекта. Uh, Председателката няма други записали се за изказване, за това ще дам думата на Маркус. Благодаря, госпожо председател. Останах с впечатлението, че някои колеги очакват от мен да поема функциите на комисията. Но няма да го направя. Ще се опитам да отразя в доклада си някои от повдигнатите днес въпроси. Ще се опитам да ги обобщя така, че да постигнем споразумение с колегите от Комисията по транспорт и да не се стига до конфликт, който да се пренесе и в пленарна зала. Както каза колегата Пощинаро, имаме особено голям интерес от постигането на споразумение. Вече бяха направени някои първи стъпки, например от страна на социалистите и демократите. В моя доклад също се предлагат различни фази защо да не можем тук в Комисията по регионално развитие да се споразумеем за една процедура? Господин Власък попита как точно ще изглежда тя. Можем да предвидим начална фаза, на която националните пакети да бъдат разпределени всяка държава членка теоретично ще заложи своя дял от Кохезионния фонд и ще има право в рамките на тази сума да осъществи един проект. Разбира се, трябва да се кандидатства по силата на определени критерии. Разбира се, ще има и държави членки, които няма да получат положителен отговор. За това се предвижда втора фаза, на която да се отдаде приоритет на онези държави членки, които не са успели на първоначалния етап. Не знам точно как ще изглежда това след като се разпише в подробности. Нашата работа е да излезем с обща идея. Както каза и Мари Терес, много е трудно да се изчисли размера на финансиране за отделните трансгранични региони, но не аз съм експерта, който трябва да решава подобни технически проблеми. Тук можем да заложим само общата идея, а именно, че трябва да се постави акцент върху трансграничните региони. Работа на комисията е да уточни как точно ще се осъществи тази идея. Няколко думи за ефективността на разходването на средствата. Мисля, че това, което предлага комисията, няма да доведе до особено по-голяма ефективност. Ако добавим към едно евро, разходвано по европейски проекти, и средства, предоставени от Европейската инвестиционна банка, средства, предоставени приоритетно за проекти по механизма, то наистина ще имаме шанс да постигнем целите му. А ако така, можем да подобрим достъпността на полските или българските региони, то това ще се отрази положително и върху економиката на тези региони. И това е и крайната цел, която свързваме с механизма за свързване на Европа. Много бих се радвал, ако комисията ни по регионално развитие успее да постигне компромис. Благодаря, Маркус. Ще трябва сега да решим какъв е крайният срок за внасяне на измененията. Напомням ви, че срока ще бъде много кратък. Е, предупредих ви още през лятото, 19 септември до 12 часа на обяд. Тоест, други ден е крайния срок за внасяне на измененията. Благодаря ви. Прекратяваме дискусията по тази е, точка. Следващата точка от дневния ред е всъщност бившата точка 26 от е, дневния ред. Проект установище е, относно Европейския фонд за морско дело и рибарство. Роса има думата. <clears throat> Благодаря ви много. Европейската комисия предлага за следващия програмен период нов фонд за морско дело и рибарство, който да обедини е, мерките в областта на рибарството и интегрираната морска политика. По този начин да се опрости и намали административната тежест и да се укрепи новата интегрирана морска политика. Сега ще ви запозная с становището. Е, мерките, които се предлагат е, от комисията, за крайбрежните мерки са положителни. Ние сме съгласни с целите, най-общо казано, на предложените мерки. Целта е, разбира се, подобряването на стандарта на живот в тези крайбрежни зони. И с това сме съгласни. Но трябва да се знае, че значението на рибарския отрасъл е много голямо, че се налага известна диверсификация в мерките. Трябва да се, пред... да се вземе предвид социално-економическото значение и роля на рибарството, но също така и а, пускането на пазара и преработката на продуктите. Също се отнася до прехваляемите концесии. Аз не се съмнявам, че тази мярка ще има положителен ефект. По отношение на мерките за ограничаване на изхвърлянията, ние мислим, че трябва наистина да се предвиди такова едно плавно намаляване и тук също сме съгласни с комисията. Но не съм съгласна с премахването на помощите за прекратяване на дейността, защото много дълго време тези мерки наистина способстваха за приспособяването на сектора към новите условия и по някакъв начин помагаха в кризисни положения. Особено в края на двустранни споразумения за риболов. Затова мислим, че независимо от това дали ще влезе, влязат в сила другите мерки, прехваляемите концесии, например. Във всички случаи ще трябва някакво време за приспособяване, преди да могат хората наистина да се приспособят към капацитета. Комисията предлага много малко мерки за подпомагане на социално-економическото положение на рибарствата, рибарите, основно за разработване на бизнес планове и в областта на дългосрочното обучение. Така че биха могли да предвидят някакви съпъсващи мерки при напускане на, на рибарството, когато е, се спира да се експлуатира определен кораб или подобни положения. И също така трябва да се включат е, мерки, свързани с е, екологията. Не бива да се премахват мерките за подобряване на, на зеления аспект за двигателите на корабите. Във всички случаи така може да се подобри и самото състояние на, на корабите. Във всички случаи трябва да се подготви преминаването към ново поколение. Това е пропуск според нас в предложението. И накрая ще кажа, че в рибарството имаше наистина много а, тежки а, проблеми, свързани с а, природни бедствия, с а, големи аварии. И днес все още не сме намерили правилните средства, за да можем да помагаме в такива положения. Така че сега трябва да се въведе евентуално такава специфична помощ за изварени обстоятелства. Освен това искаме да се разшири определението на оператор в рибарството. И това определение да се разшири. за да могат да се включат, например, и съвсем дребните рибари, които ловуват без кораби, а по брега. А що се отнася до определението на дребномащабния риболов, също да не се ограничаваме само до определението на габаритите на, на корабите. А що се отнася до прехвърляемите концесии, ни се иска а, дребния риболов наистина да бъде изхвърлен от тази схема, за да няма концентрация на големи групировки. Предлагаме да останат помощите за частното складиране и след 2019 година, защото такива са исканията на отрасъла и същото и за рибата тон – в областта на помощите трябва да, да бъдат разширени и за малките средни предприятия, защото обикновено само големите предприятия успяват да се справят с предизвикателствата и да въвеждат а, е, а, е, иновации, така че тези помощи за иновации трябва да засегнат и по-дребните. Така че най-общо казано съм съгласна с предложението на комисията, но ми се иска да се въведе а, е, малко повече а, гъвкавост и приспособяване, за да можем наистина да постигнем целите и за да възстановим а, онова, което беше полезно в настоящия Европейски фонд по рибарството. Във всички случаи всяко изменение, което ще върви в правилната посока, ще бъде добре дошло. Благодаря. Сега ще дам думата докладчета Сянка Патрис Тролия. Е, merci, е, благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, бих искал първо да поздравя положения труд, защото наистина темата е силно технична. Става въпрос за общата политика за рибарство. Би трябвало проблема да се представи простичко. Как да се запази ресурса, като се запазят и работните места в отрасъла – Днес екологичният подход взима преимущество над всичко останало. Това не е нелогично, защото наистина ако ресурсите приключат, това ще означава и край на целия отрасъл. И това не би било приемливо. При това положение ние трябва наистина да се преборим с тези проблеми, за да избегнем всякаква социална фрактура – Всъщност това, което ни се предлага днес, може да доведе до известна концентрация, а не до помощ на малките рибари. И разбираме, че всичко това не е в полза на бъдещето. Економическата криза показва това днес. Трябва да се остави малко повече свобода на действие на самите територии. Първо, защото те много често нямат никакъв избор. Второ, защото европейското сближаване не може да се случи без да се включат повече морските територии. Смятаме, че наистина не има е обърнато достатъчно внимание. Тук става въпрос за пристанища, за работни места и за цели региони. Нека не забравяме това трябва да намерим някакъв качествен модел, децентрализирано управление, което да се основава на по-добро познаване на ресурсите и трябва да се приложат наистина такива подходи, които да включат максимално всички заинтересовани страни, с цел устойчивост. За целта финансирането на научно-развойната работа трябва да бъде подобрено, всички механизми за национални помощи да бъдат добре управлявани и да бъдат по-гъвкави за модернизиране и на флота. С тази цел аз ще предложа изменения от групата на социалистите и демократите за един устойчив териториален модел на рибарство и качествен, качествено рибарство. Освен това искам да ви обърна внимание на спецификите на ултрапериферните региони. Например, нещо съвсем очевидно. Рибарите от Гюян, те не ходят да ловят риба в Балтийско море. По тази проста причина тези територии трябва да могат наистина да се радват на едни по-специфични мерки, свързани с техните запаси. Трябва да се занимаем и с е, островните региони, защото едно е, недобре адаптирано законодателство разрушава е, териториите и отраслите. Трябва да чуем гласа на тези региони, на техните парламенти и да въведем съответните съразмерни мерки. Благодаря. Рика Манен има думата. Аз не съм докладчика всяка, но аз ще прочета неговите бележки. На първо място искам да благодаря за добрата работа и ето сега неговото изложение. Предложението има за цел да заздрави сектора и дейностите в него. Господин Лукия е съгласен с а,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 предвидят, извинете, и средства за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въздействието върху климата. Що се отнася до природните бедствия, господин Указ смята, че част от финансирането трябва да се запази за справяне с последиците от тези бедствия. Дребномащабния риболов трябва да бъде изключен от обхвата на прехвърляемите концесии. Като цяло докладчика Сянка смята, че трябва да продължим да настояваме за изграждането на междурегионални връзки и изготвянето на обща методология. Трудно е да се предскаже въздействието на някои от мерките с оглед на опазването на дребномащабния риболов и устойчивостта. Много е важно да се анализира ефекта от мерките по отношение на разрешителните. В добавка към всичко това трябва да се отчете екологичният аспект. Докладчикът в сянка смята, че че трябва да запитаме комисията какви действия ще се предприемат в бъдеще за предотвратяване на съсредоточаването на разрешителни на права за риболов в ръцете на мащабни субекти. Той смята също, че трябва да настояваме за предоставянето на закрила на дребномащабния риболов и насърчаването на устойчивия риболов трябва да се избегне оскъпяването на местните продукти, които са източник на натиск, на конкурентен натиск от страна на други продукти, които са по-ефтини. Господин Укиас не приема изменение 4, 16 и 22 на докладчика, тъй като те разширяват кръга от лица, допустими за финансиране по фонда. Той не приема също така и становището на докладчика в изменения 3 и 21 по отношение на предварителните условия за финансиране. Според докладчика в сянка това спада към прерогативите на Комисията по рибарство. Изменения 7, 49 и 54, 41, извинете, и 54 се визират а, общия допустим улов и изхвърлянето на улов. Ана Миранда Никос Хризохелос. Ευχαριστώ πολύ. Благодаря ви много. Искам да кажа, че спецификата тук е, че се опитваме да комбинираме две различни политики. Политиката за рибарството и е, интегрираната морска политика. Това е стратегия. Така че това трябва да се помни постоянно. Това са две политики, които трябва да се считат в контекста на регионалното развитие. Професията рибар е свързана с биоразнообразието в моретата. Следователно, този фонд не трябва само да цели да се запази статуквото, но също така да се подобри биоразнообразието, защото знаем, че е, е, биоразнообразието в моретата наистина намалява, т.е. този инструмент трябва да се използва, за да се възстанови биоразнообразието в морето. Освен това, онова, което беше силно засегнато, беше именно рибарския отрасъл, крайбрежните е, рибари, които нямат альтернатива. Това са групи, които просто нямат възможност да се преквалифицират. Това са сравнително възрастни хора, които не могат да работят нещо друго. А, а тази група население е много важна, за да могат да продължат да живеят тези райони. Тези хора не могат да работят нещо друго. Ако професията изчезне, наистина просто няма да просъществуват и това ще засегне и други економически отрасли и ще има последици върху сближаването на тези малки общности и на тези райони. Мисля, че има мерки, които могат да бъдат добри и за екологията, и за економическото състояние на рибарите. Защото днес, например, те са силно засегнати от цените на петрола и корабите струват все по-скъпо. Така че трябва да им помогнем да намалят потреблението на горива и съответно да са по-енергийно ефективни. Това ще помогне и на тях, но и на околната среда, но без разбира се да постигнем някакви други отрицателни последици, защото ако увеличаваме мощността, тогава пък сме пред риск от отрицателни последици върху е, запасите и върху е, биоразнообразието. Затова трябва да подкрепим онези мерки, които е, не насърчават обема или мощността на флота. Мисля, че има альтернативи не трябва да се подкрепя заместването на корабите с по-нови, защото много често това именно е претекст – който служи за наистина по-добри е, кораби, но по-мощни, без да има непременно е, по-добра ефективност. Така че за мен основната насока на този фонд трябва да бъде наистина е, устойчивия риболов. Това е нещо изключително важно. И трябва риболова да бъде разнообразен, трябва да бъде различен за в бъдеще. Трябва да се комбинират устойчивите форми на риболова с устойчивото развитие. По-нататък, за преработката. Мисля, че преработката трябва да се подкрепя от други фондове, а не от този фонд за рибарството. Съществуват и други инструменти за финансиране, които могат да подкрепят целия отрасъл на преработката. Така че, според мен, тук трябва да се съсредоточим единствено върху регионалното развитие, върху възстановяването на биологичното разнообразие и върху морската среда. Не мисля, че трябва да използваме тези кредити за други дейности. Освен това, доста често бяха взимани мерки в миналото, които в крайна сметка не помагаха на рибарите, като например съоръжения в пристанищата, които се финансират именно в този контекст, но които не служат в крайна сметка на рибарите, а, а всъщност се превръщат в а, а, яхтени пристанища. Така че трябва наистина да сме бдителни и да подкрепяме не туризма, а да подкрепяме именно рибарите. Защото за финансиране на яхтени пристанища и за туризъм има други инструменти. Освен това искам да направя една друга бележка. Финансирането на а, дейности по аквакултурите. Трябва да се подкрепят тези мерки, но не прекалено. Трябва да се подкрепя е, аквакултурата, но трябва да внимаваме по какъв начин го правим. Много често, когато се подкрепят аквакултурите, то е в ущърп на крайбрежния риболов, така че трябва много внимателно да действаме в този смисъл. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин Омаржи. Аз лично е, разработвам становище по общата политика за рибарството. Искам да поздравя работата на докладчика. Мисля, че имаме споделени мнения по доста въпроси, но и някои различия за отхвърлянето, например, на риба в морето. Сега ще направя три бележки. Първата ми бележка е съвсем очевидна. Няма да има повече политика за рибарството, когато рибата свърши. Това е доста очевидно но явно не за всички. Трябва да знаем, че през 2050 година, това съм го припомнял, според докладите на експертите става ясно, че ако продължим с настоящия темп, вече няма да има нито една риба, нито дори е, миди, е, никакви молюски за търговски риболов. Така че въпросът за поддържането на биоразнообразието и въпроса за поддържането на риболовната индустрия са два тясно свързани въпроса. Сега, два конкретни въпроса за докладчика. Първият въпрос. Механизмите за концентрация на риба, тези механизми бяха финансирани от е, Европейската комисия, но вече не, са, не се финансират. Тези механизми бяха достатъчно ефективни в Индийския океан, например. Там видяхме, че пелагичните запаси се възстановяват и съответно рибарите бяха удовлетворени. За това ми се иска да се финансира отново този механизъм. Втората ми бележка и въпрос засягат крайно далечените райони. Мисля, че е много важно да се спомене член 349 от Лисабонския договор в текста. Към днешна дата Генерална дирекция Маре се противопоставя на това споменаване, на тази препратка. Мисля, че ние трябва да си понесем отговорността и да настояваме за позоваването на член 349. Благодаря. Uh, Fishery... Имаме представител на Европейската комисия. Господин Лави, заповядайте, имате думата. Извинявайте, госпожо председател. Благодаря ви, че ми дадохте думата. Благодаря, разбира се, на докладчика за отличния доклад, който ни позволи да разберем някои е, доста важни моменти за следващите разисквания. Искам да подчертая следното. В предложените изменения някои от текстовете засягат процедури, които може би се считат за, за, за прекалено твърди и строги, но те всъщност разширяват полето на фонда. Освен това има изменения, които разширяват вида действия и вида подкрепа приложното им поле и разбира се равнищата на финансиране. Всичко това означава, че ще има финансови последици по този фонд, които са със сериозно значение. А вие знаете много добре, че тези фондове са доста ограничени и че имат все още прекалено широки цели, за разлика от други фондове. В случая става въпрос за упростяване да се включат дейности, които бяха преди това осигурени от втория стълб, а именно събирането на научните данни, контрола и дейностите по интегрираната морска политика. Вероятно и забравям въпросите, свързани с пазарите, и проектите за финансиране, за компенсиране на разходите на рибарите от е, най-отдалечените райони. Защо ви го казвам? За да ви припомня, че комисията в своето предложение се опита да направи така, че основните елементи от приложението на общата политика за рибарството да получи подкрепа на достатъчно равнище, за да може да бъде е, ефективна. Например, събирането на основните данни. И да направи така, че риболовният отрасъл да се освободи възможно най-бързо от е, помощи за функциониране и да се превърне в един независим отрасъл, независим от публични субсидии. Това, разбира се, повдига сериозни въпроси. Комисията трябваше да избере, а именно избра да не подкрепя разрушаването на кораби, защото това беше и подкрепено от съдебната практика, тъй като ставаше въпрос за, за изключително тежък проблем за разрушаване на риболовен капацитет. Много милиарди бяха вложени там, а продължаваме да страдаме и днес е, от проблеми, свързани с свръхкапацитет. В останалите изменения, предлагани от докладчика, се включват е, някои моменти, свързани с премахване на условия. Този проблем трябва да бъде специално проучен във връзка с останалите фондове. Позволете ми да напомня, че има необходима връзка между всички фондове от общата рамка за структурни е, помощи, ако мога така да ги нарека. Така че правилата, които се прилагат за едни, трябва да се прилагат и към други, защото иначе по време на партньорските споразумения между държавите ще бъде изключително трудно да може да се установи взаимовръзката между финансовите инструменти. Исках също така да напомня и следното, има промени в формулировките във връзка с целите за намаляване на от, от изхвърлянията или във връзка с целите за постигане на устойчивото е, равномес, равновесие, т.е. максималния устойчив улов. Всичко това изисква задълбочен анализ и най-вече координация с всичко това, което ще правим за е, общия регламент в областта на общата политика за рибарството. В заключение ще кажа, че най-трудното в случая е именно ефективното разпределение, доколкото е възможно, между фондове, които са все по-ограничени. Това са публични европейски фондове, които трябва да се използват по възможно най-градивния начин и, и, и да способстват за реструктурирането на целия отрасъл, за да се постигне наистина устойчиво развитие и едно е, устойчиво економическо цялостно развитие на крайбрежните зони, особено на тези райони, които са най-затруднени и при които економическите условия са много тежки специално във връзка с разходите за производство и разходи по е, продукти, които са с много променливи цени. Много благодаря, господин Лавие. Bueno, muchas gracias. Eh, eh, todas las propuestas que nos... Думата има отново докладчика. Благодаря. Благодаря за всички е, предложения, които бяха изказани. Те ще бъдат записани, защото във всички случаи ще подобрят е, крайното предложение. Сега, що се отнася до механизмите за концентрация, да, ще се проучи. Във връзка с помощите за преработката, те са от основно значение, за да може риболовния отрасъл наистина да просъществува. Това е важно и за крайбежните зони. Наистина трябва известно еднообразие, но ще трябва спокойно да се разгледат нещата, за да можем да защитим е, целия риболовен сектор. Това е изключително важен економически сектор на много места в Европа. Благодаря. Крайният срок за внасене на измененията предлагам да бъде 20 септември, четвъртък, 12 часа на обяд. Нека сега да преминем към точка 8 от нашия дневния ред. Това е, е, е докладът на Олджих Власък, механизъм за гражданска защита на Европейския съюз. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да уверя колегите, че е, проекто становището за създаването на е, Европейски механизъм за гражданска защита е документ от много високо е, качество, е, залагащ на превенцията и отговорността на Европейския съюз. Целта е да се координират механизмите за гражданска защита в страните членки да се координират усилията за подготовка за посрещане на катастрофи от всякакъв характер. Измененията касаят най-вече необходимостта от по-голямо включване на местните общности тъй като а, органите на местното самоуправление играят важна роля в а, а, превенцията и справянето с а, извънредните ситуации. А, друг акцент е поставен в а, трансграничните а, региони, където целта също е, е да се подобри ефективността на съвместните действия. А, има вече опит в това отношение от преди 15 години, примерно сътрудничество между чешките и полските органи за а, планинско спасяване. А, Засяга се също така и въпроса за недостатъчната гъвкавост при използването на средствата от различни механизми и фондове. Предложенията за изменения предлагат упростяване на досегашните процедури. Относно разпоредбите за механизма неговото финансиране, предлага се финансирането да бъде унифицирано, също така да се упростят правилата за съфинансиране а, и правилата за избиране на руководители на а, службите за справяне с извънредни ситуации. Бих искал да предложа на вашето изменение четири ключови изменения. Първото изменение е с номер е, едно и касае включването на органите на местно самоуправление. Второто изменение е под номер 4 и касае по е, поемането на повече отговорност в трансграничните е, региони. Следващото изменение касае координирането на това решение с Фонда за солидарност и следващото изменението е номер 10, касаещо принципа на субсидиарност. Ще ви помоля да разгледате изменения 20 и 21, които се отнасят до член 11 и 12. За сега предлагам те да бъдат заличени, но продължаваме да водим конструктивен диалог с комисията и търсим възможни решения. Чух някои предварителни мнения, които биха могли да бъдат включени на един по-късен етап на дискусията. Толкова от мен като уводни думи. Благодаря председателката. Виждам, че всички докладчици в сянка някак си стъчкуват. Карин Каденбах е. няма. Господин Огиас го няма, но вие ще говорите от негово име. Госпожа Манер. Благодаря ви. Аз отново ще заместя господин Огиас като докладчик в сянка. Искам да благодаря на господин Власък за отличната работа, която той свърши по досието. Някои изменения а, иска да предложи господин Угиенс. Изменение 14, а, което каса за намалената възможност на комисията да се а, намесва действията на а, страните членки. Господин Огис също а, а, постави акцент на изменение 17, което касае плана за действие в кризисни ситуации на страните членки. А, изменение 20 е, е друго, на което обръща внимание той за заличаване на предложението на комисията. А, освен това, изменение 21 представлява проблем за господин Огиас. Е, което касае ефективността на националните е, системи и изискването е, за докладване на две години пред парламента. Комисията продължава да съществува. Това лишава комисията от възможността за ефективна намеса. Изменение 22 Второ, господин Угия също е против това изменение. Това изменение каза за намаляване на бюджета за Европейския механизъм за гражданска ам, защита. Последното изменение, против което е господин Огиас, е изменение номер 23. Господин Угия ще направи изменения, свързани най-вече с допълнителните фондове, които трябва да бъдат предоставени на страните членки, за да могат те по по-подходящ начин да се справят с извънредни е, ситуации, най-вече при извънредните ситуации и тежки извънредни ситуации. Механизма трябва да отчита тежестта на настъпилата ситуация. И накрая той желая да бъде поставен по-голям акцент върху атомната енергия, тъй като това е потенциален източник на извънредни ситуации и съответно касае механизма. Благодаря. Господин Хасокелов. το θέμα της πολιτικής, το θέμα της πολιτικής προστασίας. По въпроса за гражданската защита ще кажа, че това е изключително важна тема. Цяла поредица въпроси засягат политиката на гражданската защита. Два са основни, но въпросите, по които трябва да съсредоточим вниманието си. Трябва да има добра подготовка на регионалните власти, защото много често, ако те се намесят на време, последиците се смекчават. Последиците от някое бедствие се смекчават. Ако съдим по случващото се, можем да разберем, че особено местните органи в Южна Европа очакват обикновено външни фактори и външна намеса и не са добре подготвени в такива ситуации. Така че те трябва да бъдат обучени и трябва да бъдат финансово подпомогнати, за да могат да се намесват възможно най-бързо и да поемат отговорностите си, когато съществува опасност, когато някакво непредвидено събитие се случи. Най-важното е да има координирана политика. Трябва да има превенция, трябва да има бърза намеса и трябва да има обща политика на защита при е, бедствие. Погледнете какво става в Гърция. Има три различни служби, които не работят заедно или поне не го правят достатъчно ефективно. От една страна едни се занимават с интервенцията, други за интервенция в случай на бедствие и третата служба е вече гражданска защита, но тази, която се занимава с хората и последиците от природно бедствие. Точно по тази причина трябва да има единна координация на европейско равнище и трябва добра предварителна подготовка. За това ни трябва и европейски механизъм. Но този механизъм не трябва да отнема от отговорността на онези, които биха могли, възможно най-бързо, да реагират. Понякога държавата членка или определен регион не могат да се справят с възникналия проблем и в този случай европейския механизъм трябва да се включи, трябва да се въведе в действие, но това трябва да бъде в тясно сътрудничество с местните и националните равнища. Не съм съгласна с едно от предложенията по списъка от опасностите, така както се предлага от докладчика трябва задължително да има а, програми за интервенция, не е достатъчен като от мерки, например, когато става въпрос за земетресение или за големи пожари или за индустриално замърсяване, не трябва да се ограничаваме до списък, до един вид каталог. Трябва да се засили наистина възможността за европейска намеса. Съществуват такива проекти трябва да съществуват такива проекти, за да се справим с подобни е, явления. Констанция, ти ще се изкажеш от името на Карин Калденбах. Да, имаш думата от името на социалистите. Съжалявам, но до този момент не знаех, че ще трябва да представлявам докладчика ни в сянка. Извинявам се и на господин Власък за това, че не слушах много внимателно. Затова сега ще мога само да ви прочета бележките на госпожа Калденбах, която, за съжаление, днес не може да присъства. От името на социалистите тя заявява, че приветства създаването на единна нормативна уредба Приемането на един законодателен акт ще бъде много полезно за спешното реагиране в бъдеще. Госпожа Калденбах се спира върху три основни момента. Първо, заличаването на член 11 и 12 във връзка с създаването на общо европейски капацитет за спешно реагиране. Според нас е много добре този капацитет да се запази, да останат тези два члена в текста. Вторият момент, върху който се спира тя, е изготвянето на списъка с рискове вместо на планове за управление на рисковете. Според нас изготвянето на планове за управление на рисковете е по-препоръчително от ограничаването само с списъци на рисковете. Един план за управление на рисковете дава възможност за обмяна на информация във връзка с предотвратяването на бедствия и подготвеността за спешно реагиране. Опитът от последните години показва, че действително е по-целесообразно да се изготвят планове за управление на риска. Третият момент, който е много важен за госпожа Калденбах, е въпросът за това, защо се предвижда намаляване на размера на бюджета. Не са и ясни аргументите, които изтъквате вие, господин Власък, за намаляване на финансирането, което първоначално бе предвидено в размер от 513 милиона евро. Групата ни като цяло е по-положително настроена спрямо предложението на комисията и не възприема толкова положително предложеното от господин Власък. Но със сигурност ще имаме възможност да разменим мнения с докладчика. Това бе съвсем накратко от мен от името на докладчика в Сянка, госпожа Калденбах. Патрисия Троя. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, първо бих искал да благодаря на докладчика за свършената работа. Виждаме, че той се е отнесъл към тази важна тема с собствените си убеждения. Аз не споделям обаче неговите идеи за гражданската защита в Европа. Видяхте по време на пожари, пожарите това лято в Европа, че е, ние е много трудно да осигурим европейското равнище на координиране. Член 196 от Договора за функциониране на Европейския съюз днес ни дава възможност да засилим европейския капацитет за превенция при природни бедствия или е, аварии, предизвикани от е, човека. Тук не става въпрос за тръгване от нула, а става въпрос за това да се рационализират различните съществуващи регламенти. Бих искал да посоча интереса, на, интереса, който ние трябва да проявим към крайно отдалечените и трансграничните региони. Има общи, общи проблеми, които трябва да се уредят по общ начин. Има някои заплахи в различни региони, е, които наистина оправдават един такъв по-общ подход. Много е важно накрая да подчертаем, че на регионално равнище много се работи чрез програми за регионално сътрудничество около определени проблеми, така че е желателно да се опрем и на тяхната работа и да не загубим целият този вече натрупен опит. Благодаря ви. Благодаря, Йоахим Целер. Благодаря, госпожо председател. Създаването на общо европейски механизъм за спешно реагиране бе сред изискванията поставени от парламента. През изминалите години сме водили не едно разискване в това число и късно през нощта в Страсбург. При всички тези дискусии сме стигали до извода, че е необходимо да се предприема действия на общо европейско равнище. Не е трудно да се поставят изисквания за финансирането, но стана ясно, че има пропуски и по отношение на мерките за предотвратяване както и по отношение на подготвеността за спешно реагиране. Съгласен съм с докладчика за това, че гражданската защита се ръководи от принципа на субсидиарност, т.е. всяко правителство, всеки регионален и местен орган отговаря за предоставянето на гражданска защита в рамките на средствата, с които разполага. Държавите членки са поели и ангажимент за изготвянето на планове за гражданска защита. В хода на разискванията обаче установихме, че все още има държави членки, които не са изпълнили този ангажимент, а у нези, в които са изготвени такива планове, именно планове за действия при наводнения и пожари, мерките не са приложени на практика. Затова трябва да продължим да поставяме тези си изисквания, като обаче не оказваме прекомерна намеса в правомощията на държавите членки. На тях се пада задачата да осъществят превенция, както и да създадат структури за спешно реагиране на доброволен принцип, подобно на пожарните команди на доброволен принцип в Германия. Трябва обаче да се приложи и принципа на солидарност, т.е. ако една държава членка не разполага с достатъчен капацитет за гражданска защита, тя трябва да получи помощ от други държави членки. такъв случай обаче трябва да се изясни как да се осъществи координацията. Екипите на национално равнище трябва да знаят какво е положението в отделните държави, така че да може да се очертае как най-целесообразно да се осъществи тази помощ. Държавите членки трябва да уведомят комисията за плановете си за гражданска защита. Така може да се установи и как държавите могат да се координират помежду си. Трябва да се създадат и структури за гражданска защита на доброволна основа. Поне в Германия се проявява голяма готовност за доброволното предоставяне на помощ в случай на бедствие. Комисията трябва да координира доброволните структури, така че да може да се предостави ефективна и навременна помощ. Ресорният комисар вече неведнъж е поемала ангажимент в тази посока. Не бива да правим прекомерно много компромиси. Казвам това и от името на докладчика в сянка господин Матула, който днес не може да присъства. Благодаря, госпожо председател. Не аз следя този текст в групата, но ще реагирам сега спонтанно. Искам да направя няколко бележки. Най-общо казано, считаме, че предложението на комисията е по-скоро добро. Действително трябва интегриран подход при управлението на природните бедствия. Две бележки по предложенията на докладчика. Първата бележка е по заличаването на капацитета за спешно реагиране. Опасяваме се, че предложението за премахване на този капацитет наистина ще отслаби самата ефективност на механизма, който се опира, към, опира на превенцията и а, реагирането. Втората ни бележка засяга заместването на националните планове за управление на риск с списъци, списъци на рискове и съответните средства за превенция и за е, подпомагане. Тук възникват доста въпроси във връзка с това предложение. Според мен това наистина не е добро предложение, защото именно националните планове правят връзката между три от четирте оси на гражданската защита, а именно превенцията, подготовката и е, реагирането. Все пак напомням това, което докладчика каза, че тези списъци така или иначе ще включат е, а че, че докладчика ще включи, извинете, мненията, които изкажем в тази комисия. Имаме представител на комисията от Офиса за хуманитарна и гражданска защита. Ханс Дас има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да благодаря на господин Власак за проекто доклада и да приветствам подкрепата за положителните елементи, които предложихме. За първи път е, парламентът участва в процедура за съвместно взимане на решение по тези въпроси и за нас е много важно да видим по какъв начин е, ще работим с е, парламента. Много разчитаме на помощта на парламента за постигането на един добър и балансиран резултат в края на преговорите. Нека да подчертая важността на това предложение за европейските региони. Броя на катастрофите и на бедствията се увеличава както по света, така и в Европа, така и в Европейския съюз. Става дума както за природни бедствия, така и за бедствия, причинени от човека. Бедствията зачастяват увеличава се и нашата уязвимост. Нека да ви дам а, пример с наскорошното земетресение в Емилия, Румания в а, Италия това земетресение причини е, преки щети от близо 13 милиона, а земетресението засегне само един регион на е, страна членка. С това искам да кажа, че последиците от бедствията могат да бъдат огромни и ние трябва да се подготвим тъй като техния брой става все по-голям и ние ставаме все по-уязвими. Единственото, което можем да направим е да се подготвим по-добре за такива случаи. Затова комисията се опитва да предложи един изключително балансиран подход за превенция на а, извънредни ситуации и за адекватен отговор на такива ситуации. Комисията ще играе важна роля в целият цикъл на а, справяне с бедствията, започвайки от превенцията и свършвайки с адекватния отговор. А, ясно е, че а, бедствията имат многобройни трансгранични ефекти и ние на европейско равнище можем да се погрижим за това тези трансгранични аспекти да бъдат взети предвид. Принципа на субсидиарност е нещо, за което и ние се заставаме застъпваме в това досие в много по-голяма степен, отколкото и в други, тъй като ние сме съгласни с докладчика, тъй като отговора на извънредните ситуации, най-ефективният такъв може да бъде даден на местно равнище. Очевидно регионите са у тези места, на които най-добре се знае какъв е необходимия и какъв е най-добрия отговор. Проблемът е, че регионите не винаги могат да се справят справят с а, броя и размера на катастрофите. И тук едва ролята на солидарността на Европейския а, съюз. Ние не започваме от нулата. А, а, имаме вече 10 годишен опит на сътрудничество в рамките на механизма за гражданска защита. Множество механизми бяха разработени и комисията сега се опитва да запази всички положителни аспекти на натрупания опит, но също така се опитваме да предложим и някои нови а, а, моменти в сътрудничеството и това са моментите, това са елементите, за които ви молим за подкрепа. Ние се нуждаем от сътрудничеството на Европейския парламент, за да постигнем нашата цел. Тези нови елементи са следните. По-добро фокусиране върху планирането, натрупване на набор от инструменти за справяне и подобряване на фондовете. Това са тези три елементи елемента, които трябва да огледаме заедно, защото те са част от балансирания ни подход, който комбинира поемане на отговорност от страната членка и проявяване на солидарност от е, е, страна на Европа. Страните членки трябва да имат възможност да се сътрудничат, да си обменят информация относно рисковете, относно плановете, които те е, разработват. Тази информация трябва да се обменя на европейско равнище. По този начин ние ще се учим един от друг и ще упражняваме известен натиск помежду си, за да може да се прилагат най-добрите практики. Ние предлагаме по-добра организация, като се създава един а, доброволен а, набор а, от а, инструменти и да се създаде Европейски фонд за покриване на а, липсите. Трябва да се погрижим за това да са на, на лице ключовите инструменти на места а, за момента, в който те станат а, необходими. Е, правим това не за славата на комисията или някой си комисар, а заради гражданите, които страдат от е, е, бедствията. Наред с земетресението в Италия, друг добър пример са пожарите в Португалия е единствено благодарение на един проект, спонсориран от този парламент ние се умяхме да помогнем на португалските пожарникари да се справят с а, огън. А, ето това долу-горе е а, този набор от инструменти приложен на практика. А, създаването му и залагането му в законодателството ще представлява във всеки случай подобрение на настоящата ситуация. А, искам ми се да гарантираме един амбициозен резултат, който ще помогне на европейските региони и на европейските граждани, които, между другото, в много голяма степен предла... подкрепят предложението на комисията. Наскоро Евробарометъра показа, че 97% от нашите граждани подкрепят европейската солидарност при извънредно тежки ситуации. Председателката, благодаря. Това беше един много полезен а, коментар. Последната дума е на докладчика. Дискузи, а, можна... Госпожи и господа, благодаря ви за участието в обсъжданията. Може би ще се изненадате, ако ви кажа, че в много отношения не сте изразили съгласие, защото не знаете какъв компромис бе постигнат по изменение 22 и 23, визиращи член 11 и член 12. Трябва да постигнем компромис по тези две изменения Вземането на решения във връзка с капацитета за спешно реагиране трябва да става винаги с участието на държавите членки. Се надяваме, че ще можем да намерим задоволителен за Европейския съюз компромис. Вторият ми коментар касае плановете за управление при кризи и списъците с рискове. Имам определен опит, тъй като съм работил в екип за управление при кризи в моя регион. Бил съм и кмет. Обеден съм, че някои планове за управление при кризи съдържат чувствителна информация, която не може да бъде предавана. Трябва да координираме плановете си, трябва още от самото начало да знаем какви са рисковете и да сме подготвени за тях. Преди всичко трябва да предприемем превентивни мерки, като за това следва да очертаем ситуацията. Комисарят Бърние се спря върху това по време на едно изслушване по темата. Комисията работи по въпроса вече от доста време насам. Що се отнася до предложението за съкръщаване на бюджета, то то е само ориентировачно. Опитваме се да съкратим разходите във всички области. Сигурен съм, че ще се споразумеем по въпроса за бюджета. Друг важен момент е свързан с принципа на субсидиарност и отстояването му. Във всички мои предложения се набляга на важната роля на градовете, регионите и общините. А що се отнася до уеднаквената европейска процедура, то бих подходил по-внимателно към нея. Всяка държава членка има своя индивидуален опит. Германският колега спомена огнеборците, организирани на доброволен принцип. Това е традиция в Централна Европа. В Чешката република също има подобни структури на доброволен принцип. Но положението е по-различно в Южна Европа. Нека не се опитваме да установяваме един механизъм за всички държави членки. Отделните държави трябва да могат да приложат своя индивидуален подход. Благодаря. Председателката остана да вземем решение за крайния срок за внасяне на изменения. Предлагам сряда, 19 септември, 12 часа на обяд. Преминаваме към точка 9 от дневния ред – оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване. Докладчик е Дерек Вон. Дерек, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Дори и аз не бих казал, че това е едно вълнуващо заглавие. Но за мен е вълнуващо, че имам възможност да работя по този текст. Така ще можем да допринесем за запазването на ефективността на политиката на сближаване и в бъдеще. Колегите ще се съгласят с мен за това, че ако искаме да запазим ефективността на тази политика, трябва да работим за нейното упростяване и обвързването и с резултати. Как можем да постигнем тези две цели – упростяването и увеличаването на ефективността? Можем да направим това, като обединим различни механизми за финансиране на местно и регионално равнище. До момента все още не са направени добри предложения в тази посока. Когато започнах работа по документа, първо се свързах с заинтересованите страни на местно и регионално равнище. Така, например, бе проведена успешна кръгла маса с заинтересовани страни от цяла Европа. Тя се състоя тук в Европейския парламент. На нея бяха изложени предложения за обединяването на различни механизми за финансиране. Бяха очертани практически примери. именно това е важно, че става дума за примери от практиката, от опита на градовете и регионите. Тези примери ни позволяват да очертаем и областите, в които градовете и регионите биха искали да интегрират финансирането. Комисията също излезе със свои предложения за обединяване на механизмите за финансиране. Това предложение се основава на подход, основан на резултатите, намаляване на административната тежест за местните и регионалните органи и нови структури на финансиране, като например е, местно развитие, в основата на което да застанат общностите или съвместни планове за действие. Местните и регионални органи приветстват всички тези идеи. Те очакват тяхното практическо прилагане в бъдеще. Колкото и да са добри всички тези идеи, все още ни е необходимо комисията да излезе с разяснения за практическото им приложение в бъдеще. Трябва ни допълнителна информация за това как да обединим всички тези идеи. Освен трите основни механизма, за които говорих, очертахме и други примери от европейския опит. От Уелс, Дания, Голям Манчестър, Холандия и други. Това са примери за интегриране на финансирането по пете основни фонда, така че да се постигнат по-добри резултати от това финансиране в бъдеще. Регионалните, местните власти и други заинтересовани страни приветстват факта, че парламентът е отправил поглед към бъдещето, че търси възможности за подпомагане на регионите и общините чрез обединяване на механизмите за финансиране. Очаквам да продължа разискванията си с заинтересованите страни и с колегите и докладчиците в Сянка в парламента. Крайният срок за внасяне на измененията е през септември. Вие ще ни кажете кога точно Становището ще се гласува тук в комисията през ноември. До тогава с удоволствие ще изслушам всички коментари на колегите. Госпожа Лукачевска, докладчика всяка на ЕНП, има думата. Благодаря. Първо, искам да благодаря не само заглавието е вълнуващо, целият текст е вълнуващ. Искам ми се този доклад да стане важна част от връщането на европейската економика на пътя на растежа, базиран на структурни реформи. Мисля, че е важно да се направи ясно предложение към бенефициентите и а, а, регионите. А, многократно сме споменавали голямата бюрократична тежест. имаме тук три инструмента, споменати в документа, които искам да коментирам накратко. Първо, най-важният инструмент е, интегрирани териториални инвестиции. Е първия инструмент. Според мен този инструмент е, силно стимулира регионалното развитие и прави възможно обединяването на финансиране от множество източници в едно, за да могат да се организират е, многосекторни и транссекторни дейности. Това е особено важно за градските райони. Там е особено важно да могат да се комбинират финансови инструменти с различни цели. Смятам, че насърчаването на интегрираните териториални инвестиции е една възможност за унифициране на европейските процедури за регионално развитие, обединяване процедурите по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд. Втория инструмент, е интегрираните е, е, съвместните планове за действие. Това може да бъде инструмент, който да гарантира един функционален а, подход, а, подходящ а, подход. Инструмент, който да а, а, обедини в по-големи единици регионите. Смятам, че този доклад е не само, а, че този план, а, извинете, трябва да бъде не просто стратегически документ, а оперативен документ, възоснова на който да работят а, а, местните власти. В противен, ако не приложим тези инструменти, ще загубим твърде много време и ще разпилеем финансовите ресурси. Третия механизъм а, развитие, а, а, водено от местната общност. Мисля, че това може да бъде перфектен инструмент за стимулиране на местните общности това да разработват дейности, които са важни за тях. Важно е да се прецизират сферите и размер, в който могат да се прилагат тези инструменти. Мисля, че тези инструменти могат да бъдат един подходящ начин за използване на фондовете за местни цели. Защото много често регионите нямат е, нито капацитет, нито достатъчен персонал, за да а, кандидатстват за средства от а, фондовете трябва да се промени начина по който се използват фондовете. Може би не възстановяване на вече направени разходи, а да се избере формата на грантове, което ще бъде много по-подходяща. Вярвам, че подхода, който ще се предложи от местните е, е, власти, ще бъде стъпка в правилната посока към децентрализиране и към по-балансирано развитие. Този подход ще стимулира местната инициатива, ще помогне за създаването на нови работни места и накрая е, бих искала да приветствам доклада и да заявя своето намерение да представя изменение, тъй като смятам, че частта относно интегрираните териториални инвестиции не бива да предхожда частта касаща съвместните планове за действие. Председателката, благодаря. Госпожа Хюсменова от Алде няма, така че няма кой да говори от името на Алде. Карима няма. Е, господин Самаржи също го няма. Никос Хризохелос има отново думата. Sorry, before you start speaking, I would like to ask the, the coordinators or assistants. We... Преди да е, вземете думата, да попитам координаторите дали можем да започнем по-рано е, заседанието. Никос сега има думата. Благодаря ви много. Този доклад е важен. Мисля, че не трябва да забравяме, че кредитите, налични в различните фондове, са с цел териториално сближаване и облегчаване на живота на гражданите. Следователно, Колкото по-добре използваме различните инструменти, толкова по-добре ще постигнем крайния резултат. И за да имаме максимален резултат, трябва наистина да има добро освояване на тези кредити, така че трябва да се постави ударението върху растежа и териториалното сближаване с включването на регионалните териториални власти те са част, те са заинтересована страна, те участват в този модел. Те най-добре разбират потребностите си, те най-добре знаят от какво имат нужда на тяхно равнище. Това, което е много важно също така, е политиките да не са някакви много мащабни политики, а просто трябва добре да се комбинират различните приоритети с финансиране от различни фондове. Защо е важно това? Защото много често Имаме проекти, които се финансират от различни фондове, но в крайна сметка не се постига оптимален резултат. Оптимален, ако се координираше и ако наистина се разглеждаха различните приоритети. Така че трябва наистина да се използват възможно най-добре всички различни ресурси, за да постигнем това, което ние всички желаем в парламента оптимален резултат. Много е важно също така да съкратим бюрокрацията. Трябва правилата да са ясни, разбираеми, така че да могат да се използват възможно най-добре наличните ресурси. Различните общности, териториалните и местните власти да могат да ги използват, но и да се постигат именно резултатите, които целим с различните фондове. Тъй като наличните ресурси в рамките на европейския бюджет, но и в националните бюджети са ограничени, е много важно да има альтернативни източници на финансиране, които да се допълват едни други. Тоест, пари, които които да позволят да се действа по различни приоритетни насоки. Ако се прибягва до различни фондове, може би именно могат да се намерят и нови ресурси, които да а, допълнят наличните пари в европейските фондове. Благодаря. Комисията, Генерална дирекция регионално развитие. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за духа, който е изготвил доклада и който напълно споделяме. Наистина трябва да заложим повече на териториалното измерение, както и на интегрирането на фондовете. Приветствам примерите от практиката, които са цитирани в доклада, но нека изчистя някои недоразумения във връзка с съвместния план за действия. В доклада той е представен като териториален инструмент, но всъщност не е нищо повече от механизъм за постигане на резултати. Първоначално се очертават резултатите, които трябва да се постигнат и след това се изчисляват разходите. Има и разлика между местното развитие, водено от общностите и интегрираните териториални инвестиции местното развитие е на регионално ниво. Интегрираните териториални институции мог, инвестиции, извинете, могат да се правят на регионално ниво, но могат да обхващат и макрорегиони. Тези два механизма могат да се обвържат. По практическата част, да, може би имаме нужда от повече насоки за функционирането на тези инструменти. Местното развитие, е водено от общностите, е обект на работа от страна на няколко генерални дирекции. Работим по изготвянето на общ документ с насоки. Важни са не само инструментите, но и практическото изпълнение на национално, регионално и местно ниво. Националните, регионалните и местните власти следва да изиграят много важна роля. Радвам се, че отбелязвате това в доклада си. Благодаря. Дерек, искаш ли да обобщиш? All, for, uh, all... Благодаря на колегите за техните коментари, особено колегата, който седи пред мен. Той беше напълно прав, защото колкото повече фондове можем да обединим, толкова по-голям ще бъде проекта и толкова по-голям ще бъде неговото въздействие. Мисля, че трябва да намерим начини, по които да направим това. Сега, относно интегрираните териториални е, инвестиции можем да обсъждаме този въпрос, защото темата е широка. Интегрираните териториални инвестиции е, е, предполагат обединение на средства от социалния фонд и фонда за регионално развитие, включително и други фондове с оглед на постигане на целите на Европа 2020. Това обаче не не е цел на моя а, доклад. А, биха могли да се ползват средствата за стратегията 2020 за постигане на регионални цели има потенциални възможности. Изобщо за бъдеще потенциал е да се използват средства от по-голям и различен брой фондове. В а, моя доклад а, а, аз подчертавам, че не всички са наясно какво се включва в новия а, механизъм, така че в доклада мога да включа това, което каза комисията днес в доклада акцентирам върху, върху това, че има нужда от яснота и от упростяване, защото трябва да насърчим регионите да използват фондовете, да ги използват съвместно, защото ако не го направим това, ще ги е, обезкуражим. Затова се фокусирам върху тези е, две неща. Имаме време, имаме време за обсъждане с колегите и с комисията. Председателката, благодаря. Аз също искам да си позволя един кратък е, коментар. Защото вашия доклад е, се появява паралелно с преговорите, които водим. Е, ще, може би ще гласуваме още веднъж в нашата комисия по резултатите от преговорите. Мисля, че вашия доклад е важен не толкова от гледна точка на създаването на регулаторна рамка, а по-скоро от гледна точка на това, че той може да посочи посоката на действие и можем да го използваме на един по-късен етап. С това ще завърши дискусията за днес. Крайния срок за внасяне на измененията, който предлагаме е 24 септември, т.е. след една седмица, 12 часа на обяд. С това искам да закрия срещата днес. Утре ни предстои дълго гласуване. Моля, донесете си картите. Господин Омържик ще дойде в 6 и 10 за срещата на координаторите. Можем да нека да започнем заседанието на координаторите в 6 без 10, извинете ме, без 10.